за народа на тази страна, но и за стабилността на този регион. А това в крайна сметка ще бъде добре за всички ни. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо комисар. Има 6 предложения за резолюции. Гласуването по тях ще се състои утре. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. изявление на заместник-председателя на Комисията Върховен представител на Съвет по въпросите на външните работи и политиката за сигурност по СПИН ХИВ с оглед на 18-та международна конференция за СПИНа, която ще се състои във Виена от 18 до 23 юли 2010 година. Давам незабавно думата на баронеса Ашна. Заповядайте. Thank you, Благодаря, госпожо председател. Почитаеми депутати, Приветствам тази възможност да участвам в такъв дебат за AIDS и HIV. 11 дни остават до откриването на 18-та международна конференция за СПИН и ХИВ. А, мисля, че самото разпространяване на СПИН по света продължава да причинява голямо страдание. Той се разраства, а това се случва и в държави, където не се зачитат правата на човека. Там има и увеличаване на хив заразявания, когато има малтретиране, злоупотреба и сексуално насилие. Необходими са необходими закони, защото по-настоящем хората, които са болни от спин или имат са заразени с хив вирус, се боят да заявят за своята болест други държави пък те могат да бъдат хвърлени в затвора, в крайни случаи дори да им бъде наложена смъртна присъда. Правата на човека би трябвало да дават правомощия на хората, дори на хората заразени с хив или спин, да се радват на съответните права. Онези, които са заболели, трябва да имат достъп до информация, както и до третиране и превенция. Заразените не би трябвало да бъдат обект на дискриминация поради болестта си. Почитаеми депутати, ние знаем, че заразата с хив се използва като причина да бъдат е, и отказани е, възможности за защита и обежище на хора, бежанци, търсещи помощ. Е, деца биват изхвърлени от училище, нямат достъп до медицински грижи, нито до образование. Европейския съюз се опитва да защитава правата на тези хора. Съветът през 2009 година прие едни заключения и план за действие, за да се изправим пред това заболяване посредством външ външни действия и да се занимаем и с правозащитния елемент. Европейския съюз много активно насърчава правото на хората с хив и спин да пътуват, защото на базата на такъв статус, ако се наложи е, невъзможност за влизане в определена страна, за нас това е нарушаване правата на човека. Затова се радваме, че имаше промяна и в САЩ, и в Китай в това отношение. Последните няколко месеца нашите представители в Брюксел и други страни излязоха с демаршове по този въпрос като изразиха безпокойството на Европейския съюз за криминализирането на сексуалното поведение между двама съгласни възрастни в Буганда, в Уганда, в Бурунди или пък в Сенегал. Приемането на инструментариум от страна на Европейския съюз, който даде възможност да се защитат всички прави на, чува, на човека, на всички хора с альтернативна сексуалност, ще подсилят нашите действия в тази сфера. Благодаря. Благодаря. Започваме разискването с представители на отделните политически групи. Започваме с НП. Давам думата на госпожа Коларска-Бубинска за две минути. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искала да благодаря на баронеса Аштън за присъствието е тук, въпреки че е доста други хора в момента гледат футболния матч. Но нашият дебат е важен, тъй като този въпрос е изключително полезен. И въпреки, че през последните години наблюдаваме напредък в областта на превенцията и лечението, остават ни само 5 години до изпълнението на целите на хилядолетието за развитие, за да можем да намалим разпространението на ХИВ и СПИН. Обаче броят на новоинфектираните лица нараства, особено в някои региони, а някои социални групи, например жените и млади момичета, също така са особено уязвими. Затова ни подкрепяме три вида дейности. Първо, дейности по насърчаване на това страните, особено засегнати от спина, да създадат необходимите планове за действие и да провеждат политика, недопускаща дискриминация срещу инфектираните лица въз основа на антидискриминационно законодателство. Също така изтъкваме значението на образованието, особено що се отнася до достъпа до информация, така че дискриминацията да бъде трансформирана в разбиране и приемане. Това въжи и за развиващите се, и за развитите, включително европейските страни. Освен от образователната дейност, трябва да подчертаем значението за достъп до определени лекарствени средства. Например, тази есен ще се сключи споразумение за свободна търговия с Индия и един от най-важните аспекти беше това, че в Индия се произвеждат нискоструващи генерични лекарства, помагащи срещу спина. Споразумението може да доведе до ограничаване производството на тези медикаменти. Благодаря ви, господин Кашман, за 3 минути. Листи демократичи. Прего. От името на социалист демократите. Благодаря ви, госпожо председател. Баронеса Аштън, когато ви слушах, аз си помислих, че мога да се върна вкъщи. Моята работа е свършена. Аз наистина слушах човек, който разбира не само това, което ние направихме, не само това, което правим, но и това, което трябва да направим, за да защитим най-уязвимите. Затова много се радвам, че парламентът е решил да възприеме подход основан върху права. Защото, когато имате права, тези права може да ги упражнявате. И гражданското общество може да действа от вашето име и тези права могат да бъдат утвърждавани и подкрепени от вашето правителство. Аз работих в групата за преглед на целите на и развитие. За съжаление обаче расте броят на заразените с ХИВ и СПИН. В момента 33 милиона са тези хора. Само през 2008 година 2,7 милиона хора бяха ново инфектирани. Повечето от тях в Африка на юг от Сахара. Повечето от тях, 60% са жени и малки деца. Ясно е, че още те първа предстои много работа. Ние трябваме да предоставим възможности и права на хората. Те да разберат, че те имат правото да вземат решения за своите тела. Това особено въжи за мъжете, също така и за транссексуалните, които много често работят като сексуални работници, които нямат избор освен да се подчиняват на изискването на другите. Много е важно също, че тук посочваме онези, които са ясно засегнати от хив-спин. Виждаме, че нараства броя на заразяванията срещу сексуални работници, мъже, които имат полови контакти с мъже, които отричат своята сексуална ориентация поради проблеми с признаването на тяхната ориентация. Също така има проблеми с наркозависими, използващи вътрешноведомствени лекарства и други. Има също така има епидемични нива на заболявания в Украина и Беларус. Европейски съюз има водеща роля и надявам се, че ние ще продължим да имаме водеща роля, включително 18-та международна конференция в Виена. Но това, което искам да кажа, след в дъното на всички тези статистически данни, тези милиони, представете си, че има един конкретен човек, един конкретен живот, засегнат от хив, спи. Има хора, които са починали. Това е загуба на братя, сестри, деца, родители. Това е изгубен живот. Това е ужасяваща загуба на живот. От един вирус, който би могъл и да не се предаде, ако се предприемат необходимите превентивни мерки. Благодаря ви. Благодаря ви за групата АЛДЕ. Госпожа Интвелт, 4 минути. Благодаря. Първо искам да благодаря на баронеса Анштън за стъпителните думи и на двамата си колеги, госпожа Коларска и господин Кашман, за думите им и аз с цялото си сърце подкрепям казаното от тях. Една от последните неща, които каза господин Кашман е че това е една болест, която може да бъде предотвратена. И ето това ме притеснява ужасно, че с много простички средства и дори безплатно, защото нищо не струва, ние бихме могли да предотвратим много случаи на зараза с хив и спин. Толкова много нещастие можем да предотвратим. Нека погледнем ни основни думи. Стигма, например. Госпожа Коларска спомена дискриминация. Вие също госпожа ще споменахте. И дори в Европейския съюз все още има такава стигматизация. Има определени държави членки. Хомосексуалистите, например, все още не могат да дават кръв. А има държави членки, които против всички принципи, които защитаваме, искат декларация, която да е негативна за ХИВ, преди да влязат в страната и това са държави в Европейския съюз. Ето за това трябва да говорим, когато се обръщаме към трети страни и им казваме как да се държат по-добре. Ние сме много радостни от това, че в САЩ вече няма забрана за пътуване на такива хора, но това трябва да се случи и във всички държави членки на Европейския съюз. Освен стигматизацията, има и едни хора, които а, гледат на света с капаци, що се отнася до альтернативната сексуалност. Дори в този парламент има хора, които не могат да под подкрепят такава резолюция като тази, защото там се споменават сексуални права, права на репродуктивното здраве, сексуална автономия на жените. Ако чисто и просто подкрепим тези принципи и ако всички в този парламент подкрепим тази идея, ще можем да отстраним толкова много нещастие. И аз наистина не мога да разбера как можете да отказвате да подпишете тази декларация и след това да гледате в очите, особено жените, жените, които страдат от тези болести, които им отнемат възможността да бъдат активни. Автономия, права за жените, жените, които могат да управляват тялото си. Те имат право да решават. А и не само в Европейски, извън, извинете, Европейския съюз, но и в него. Ето, всички тези неща не струват нищо, госпожо председател. Те са безплатни. Достъп до лекарства, адекватни здравни услуги. Това са основни неща. В Европейския съюз едно основно човешко право, и това е темата на днешния дебат, не е зачетено. Защо отказваме това право на други? Защо смятаме, че привилегия или някаква услуга трябва да им се даде. Не, това е основно право. И трябва да видите, в крайна сметка, и прагматично нещата. Ние сме в економическа криза и ние в Европейския съюз и извън него по-специално. Една здрава работна ръка е първата стъпка към економически растеж. Нека да инвестираме в здравоопазване. Затова искам да се обърна към онежи държави, които по-настоящем обмислят как да урежат бюджетите си за помощ за развитие и по-специално за обществено здраве, да помислят отново. Това трябва да бъде наш приоритет. Не трябва да говорим за урязване на бюджета, а за подкрепа на тези държави. В същото време не бива да забравяме да се призоват и правителствата да изпълняват поетите от тях задължения. Госпожо председател, в заключение искам да призова всички депутати в този парламент да подкрепят резолюцията утре. Благодаря ви. Благодаря за зелените. Госпожа Хаутала, минута и половина. Uh, uh, благодаря, госпожо председател. С цялото си сърце ще подкрепя казаното от тримата колеги пред мен. Те са от други политически групи, но това няма значение. Uh, искам да благодаря и на върховния представител за това, което заяви по въпроса. Резолюцията, която ще приемем утре, ще бъде важна стъпка за това, което ще се случи на 18-та международна конференция в Виена по-късно този месец. И това трябва да подчертаем, че е много важно, че ние, Европейския съюз, ще работим с унеси държави, които все още имат политики и закони, които представляват пречка за полагането грижа за хора, болни от хивспин и които поставят пречки при превенцията на това заболяване. В нашата резолюция ние заявяваме, че има 106 държави, които поставят такива пречки. Това, според мен, е голяма задача за външната ни политика, както и политиката ни за развитие. Трябва да подчертаем, че са необходими наистина доказателства а, за развитие на политики за хив спин. Трябва да отхвърлим идеи, които се основават на ненаучни подходи и а, наистина е жалко, че има държави, в които все още се криминализират еднополовите бракове. Трябва да заявим на тези държави, че това не е нещо свързано с традиция и култура. То е свързано с това да третираш човешките същества по един човешки начин, защото това са техни основни права. Благодаря. Благодаря. Сега за Обединената левица госпожа Матиас, минута и половина. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Ние накрая може би ще започнем да се повтаряме, защото няма вече какво да се каже. През 2008 година имаше над 2 милиона случаи на зараза с хивспин и също така имаше и около 2 милиона мъртви. Всяка година 33 е, милиона души се инфектират с спин. Две трети от тези хора, трябва да подчертая това, нямат достъп до лечение. Това е заболяване, което изисква достъп до медикаменти в Африка, южно от Сахара. Повече от 20 милиона души са заразени с спин, като жените са в много по-голяма степен заразени и от мъжете. И днес така както и преди, е необходимо да се извършва превенция, за да се защитават и правата на човека и ние искаме да апелираме към комисията и съвета да действат според признатите принципи и да приложат глобален подход към тази тема, защото остава дума за политика, която трябва да се бори срещу различните форми на дискриминация а това е една от целите на Европейския съюз, ние трябва да използваме глобалните средства да увеличим техния размер за борба срещу болестите, също и такива като малария. Ние също така трябва да укрепим репродуктивните възможности на хората, защото ако не се случи това, ситуацията ще се влуши. Мисля, че можем да бъдем горди с помощта за развитие, която предоставяме, но не трябва да се прилага двоен мащаб, а да изпълняваме задълженията си. Благодаря. Благодаря. Сега Започваме разискването с останалите оратори от списъка. Започваме с господин Кели за две минути. Е, много ви благодаря, госпожо председател. Бих искал да поздравя баронес Сащан за нейната дейност, за това как тя много добре се справя, въпреки че е отскоро в тази длъжност. Моят опит с Хив спин е свързан с нещо, което беше преди две години. Тогава работих като проволец в Малави и тогава наблюдавах с очите си въздействието на хив спин върху децата и възрастните. Това е страна от 12 милиона души. 42 години е средната продължителност на живота и в тази страна е най-голяма разпространеността на хив спин света. Всяка година 80 хиляди души загиват и поне още 80 хиляди се заразяват всяка година. И само 50% от тези, които имат нужда от антивирус, антиретровирусно лечение, го получават. Трябва да бъдат направени три неща. Първо лечение, второ превенция и включително и превенция. знаете, второ обучение и образование, така че хората знаят как да предотвратят заразяването и да развият по-състрадателен подход към онези, които вече са заразени. Третото, за което говореше Борнеса Аштан, трябва да бъдат прекратени определени практики, свързани с правата на определени лица. Трябва лицата да, трябва хората да имат право да живеят без да бъдат изключвани, например, от своите племена, както се случва в Африка. И накрая искам да кажа, че в нашата дейност ние трябва да работим с властите, с съответните страни, защото в Малави всеки ден четох местните вестници и те много често критикуваха неправителствените организации, защото те не работиха в сътрудничество с местните групи. И трябва да работим заедно с хората, за да им гарантираме по-добър живот и да прекратим този бич, какъвто е хив спин. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега госпожа Луначък. Yes, thank you, President. Благодаря, госпожа председател. Уважаема госпожа Върховен представител, уважаеми колеги, много се радвам, че ще имаме обща резолюция. Надявам се, че огромно мнозинство парламента ще подкрепи тази резолюция, защото, както вече беше казано, ние приемаме резолюция с оглед на 18-та международна конференция по спин във Виена. Това е мой роден град. И подходът е точно сега и е точно тук. И както говорихме, подходът е основан върху права. Всички изказали се то казаха, че хив спин води до това, че хората инфектирани засегнати от вируса, са разглеждат като хора, които трябва да бъдат хвърлени за борда. Това са хора, които не са в, интегрирани в обществото. Затова ние трябва да съсредоточим нашето внимание върху това, както и върху превенцията и медицинската помощ, дори и Световната търговска организация в своя декларация от Доха за свързани с търговията и интелектуални права посочва, че търговията с лекарства трябва да влезе в центъра на интереса. Не трябва да забравим, че в Африка на 60% от заразените са жени момичета, унези, които традиционно имат по-малко пари, по-малко достъп до обучение и образование. Затова е много важно да се гарантират медикаменти за по-бедните и това е ключ към успеха ни в борбата срещу инфекцията HIV-СПИН. Както вече съм казвала, момичетата и жените сега са по-засегнати от колкото в началото на епидемията, когато основните засегнати бяха мъжете, които имат връзки с други мъже. Сега в момента жените и момичетата са най-засегнати. И затова искам да се обърна към всички, които още не са подписали декларацията, утре да гласуват за, за да можем да отправим ясно послание, че Правата за сексуално и репродуктивно здраве са за всички, включително и у нези, които страдат от хивспин. Благодаря, се, Миколаш. Грация. Е, Айци стале stále smrtiacou chorobou a napriek в медицине ще стале забия милиони. Спин продължава да е смъртоносна болест, независимо от големите медицински познания, които натрупихме. Все още сме изправени пред този проблем. Болните от спин рано или късно умират. От друго заболяване, разбира се, от туберкулоза или от някаква инфекция. Полшинството от хората, разбира се, според различни изследвания, се заразяват посредством необезопасен секс. Кой разпространява това заболяване? Чухме, че това са хора, които участват в различни сексуални дейности, като например сексуални услуги. Те разпространяват това заболяване. Нека да не бъдем наивни и да не си мислим, че е медицински прегледи веднъж седмично ще решат проблема. Аз съм лекар и знам, че ако някой дойде в понеделник на лекар при мен, а следващата седмица дойде отново, той междувременно може да се е заразил и вече да разпространява заболяването. Както каза господин Кашман, една друга уязвима група са гражданите, сексуални работници, работнички, много често хомосексуалисти. Както знаем, в хомосексуалната общност няма голям избор, т.е. групата е малка и много често има а, смесени връзки. Тези хора рано или късно се разболяват. Затова трябва да действаме бързо. Смятам, че трябва да се правят изследвания за нови лекарства. Антивирусните лекарства не са достатъчно ефикасни. В рамките на седмата рамкова програма ние ще можем да открием нови молекули, които ще ни помогнат да излекуваме тези хора. Аз смятам, че трябва да помагаме на Африка в всяко едно отношение. Там има милиони хора и е наш дълг да им помагаме. Благодаря. Преминаваме към а, спонтанни изказвания от залата господин Яколино Салваторио. Благодаря, госпожо председател. Няма съмнение, че спин продължава да бъде заплаха не само за европейците. Всяка година хиляди хора умират от това заболяване и проблемът е все по-остър той се поставя все по-остро в развиващите се страни. Необходима ни е повече превенция, повече информация, повече рехабилитация, но основно повече ресурси. Трябва да гарантираме адекватно прилагане на тези ресурси. Необходима ни е помощ за семействата, защото проблемът с пинболните е проблем за семействата. Ние трябва да действаме защото трябва да бъдат променени житейските навици на тези хора и заменени с по-здравословни. Целта е да се постигнат по-добри резултати и конкретно трябва да се погрижим за това тези проблеми да намалеят с времето, да не се увеличават. Благодаря. Благодаря госпожа Вортман за една минута. Голяма част от новоинфекцираните засяга през последните години младите хора и те са тези, които подценяват потенциалния риск от възможна инфекция. Те са твърде млади, за да разполагат с достатъчно информация за това заболяване и не могат да си спомнят масивните кампании срещу това заболяване през 80-те години. Едно допитване на Евробарометър от 2005 година посочи като резултат, че повечето европейци е, биха подкрепили борбата срещу спин, обаче е, от е, тази анкета, от това проучване се виждат и реакциите на населението по отношение на информацията за това заболяване. За това трябва да има нови разяснителни кампании, така че да не се получава стигматизиране на вече заразените хора. Благодаря. Сега давам думата на господин Папа Николао. Το είπε και η κυρία Γουέφμαν Παρότι 33 εκατομμύρια... Благодаря, господин председател. Както беше казано от преждеговорившата, 33 милиона души в света са заразени с това заболяване. Има милиони хора, които обаче не са достатъчно информирани за рисковете от настъпване на това заболяване и аз мисля, че не трябва да намаляваме усилията си в сферата на политиката за предоставяне на информация и ние трябва да се борим срещу това заболяване и да подпомагаме семействата на пациентите, защото около 30% от заразените от спин, които живеят в Европа и изобщо не знаят, че могат да пренесат заболяването върху други лица. Това заболяване трябва да се разглежда в световен мащаб като приоритет и трябва непременно да се провеждат разяснителни кампании сред младите хора, и по този начин да се води борба с социалната изолация. Ако няма други изказвания, приключвам процедурата по спонтанни изказвания и давам думата на върховния представител. Благодаря. Госпожо председател, почитаваме колеги, надявам се Венската конференция да даде възможност на хората да бъдат защитени в случаите, когато може да се избегне зарязата с хив, както и е, високо ефикасното лечение, което споменаха нашите депутати тази вечер. Също така искам да заявя, че ние ще поддържаме и дори ще засилим нашето желание да защитаваме тези права и в Европа, но и като част от отношенията ни с трети страни независимо дали те са близко до границите ни или са на други континенти. За съжаление, аз ще бъда в Близкия изток и няма да мога да участвам в самата конференция, но колегата комисаря Дали който има съответния портфел, свързано с здравето и, потребителската политика, ще представлява Европейската комисия и ще говори при откриването на конференцията. Много служби на комисията от различни сектори ще участват. И бих искала да отправя покана към който и те от вас, който има желание да участва, да се срещне с нашите служби е, в е, зоната на Европейския съюз, там където ще представим действията, които предприеме, или пък да се присъедините към сателитните сесии, които се организират от Европейската комисия. А искам да завърша с нещо, което направиха и други почитаеми депутати. Ще започна с една лична история и трябва да кажа, че днес първо има един футболен матч в Южна Африка. Аз бях в Южна Африка преди няколко години и тогава ме изведоха от Йоханесбург на разходка из страната. И лицето, което ме возеше, говореше за хив и спин в Южна Африка. Много хора говориха по тази тема, не само Ани Ленък, с която съм работила. И той ме возеше и шофьорът каза, избрате си което и да е село, което ви харесва, което иде в следващия един час. Карахме и аз казах, ето, виждам тук много села, ето това село избирам и посочих едно. Влязохме в селото и той ме заведе до гробището и каза, знаете ли, в Африка традицията е да не се слага плоча е, една година след смъртта на който и да е лице. Така че какъвто и да е малък кръст, който виждате, представляват хора, които са починали последната година и нямат надгробен камък. Влязо в гробището и ги видях, стотици такива. И той ми каза простичко, това са жертви на спин. Почитаеми депутати, аз видях една трагедия, която е напълно излишна. Един от депутатите, който предложи тази е, резолюция, заслужава нашето почитание и аз ще помогна при нейното прилагане. Благодаря. Merci, е, madame la Nous allons donc clore ce débat et l'ordre du jour. Благодаря, точка от дневния ред е изявление заместник председателя на комисията, върховен представител на Съюза по въпросите на външните